Благодаря за това, че казахте на всички да замълчат. Добър ден на всички. Добре дошли на заседанието на Комисията по вътрешен пазар. Днес ще работим до 6.30. Утре ще работим преди обяд и след обяд. Имаме редица важни доклади, които трябва да обсъдим. Утре сутринта ще говорим за директивата за обществените поръчки. Утре след обед ще разгледаме доклада за взаимното признаване на квалификациите. Доклад на госпожа Верньо. Това са важни елементи от вътрешния пазар. Днес след обед първата точка ще бъде проекто доклада на госпожа Легрип относно усъвременения митнически кодекс. Ще разгледаме тази точка след малко. Още една много важна брънка на вътрешния пазар. Няколко съобщения. Добре дошли на тези, които сега идват. Първо, по отношение на графика на работата направихме една-две промени, за да се гарантира присъствието на докладчиците. Надявам се всички знаете за какво става въпрос. Ще разгледаме, значи, доклада на госпожа Верньо в 3 часа утре след обед. След това ще имаме други доклади. Моля ви да приемете дневния ред. Благодаря. Искам да съобщя, че това заседание се предава по интернет, както вече става почти винаги. Добре дошли на онези, които ни слушат. Искам да кажа, че всички документи, свързани с нашата работа, могат да бъдат намерени на нашата веб страница. Няма да има месечен бюлетин от името на нашата комисия, макар че имахме много заседания, той ще се появи скоро така или иначе. Освен това искам да кажа, че работната група по електронната търговия, тя се председателства от господин Ариас, той е и докладчик по цифровия единен пазар. Та, във връзка с работата на тази група, сме подготвили заключения. Те бяха обсъдени на 10 юли в работната група. Бележките са налични на нашата веб страница на английски, немски и френски. Освен това има един доклад, свързан с посещението на нашата делегация в Кипър. То се осъществи преди кипърското председателство. Добре дошли на трима нови членове на секретарията. Ще им дам думата, за да ни поздравят госпожа Аглика Цветанова, която беше в Генерална дирекция Вътрешен пазар. Тя е тук сега. Не знам дали произнесох името ви правилно. Ще свикна след време. Госпожа Александра Котоглидо от Генерална дирекция Търговия. Сега тя се присъединява към нас и накрая Кристиан Кролик, който, ако не се лъжа, беше в Генерална дирекция Рибно стопанство, но преди е работил в парламента. Много се радваме, че сега сте част от нашия персонал. И накрая днес ще публикуваме резултатите от едно проучване, което се нарича Опростяването на цифровия единен пазар, протоколите от 9 и 10 юли са във вашите папки. Ако не получа коментари до утре вечерта, тези протоколи ще се считат за приети. Преминаваме сега към доклада, свързан с изменението на митническия кодекс на Съюза, преработка. Някои комисии работят по това досие. Госпожа Легрип е докладчик от наша страна. Силвана Рапти е докладчик в Сянка от името на социалистите и демократите. Господин Шмидт не е тук. Не знам дали някой ще го замести. Господин Рошфор. Не. Господин Биялан е тук от ЕКР. Хайди ще се изкаже от името на зелените. Тук имаме, значи, достатъчно много докладчици в сянка. Ще им дам думата, след това ще дам думата на другите колеги. Първо давам думата на госпожа Легрип. Тя ще представи своя доклад и след това ще бъдат докладчиците в сянка. Euh, Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Днес се събираме, за да е, чуем доклада върху преработения регламент за митически, е, Европейски митически кодекс Фронтекс е, е, и би трябвало наистина да помислим за е, преботния вариант и правната основа за него. Това са поправките в текста са в сиво, в курсив имате, знаете срока, до който имате право да, подавате поправки, изменения е, и е, след това преработения текст, е, текста на комисията в бяло, в светло, светло шрифт, след ще бъде представена комисията, след като мине през политическите групи, които ще разгледат текста в светъл шрифт. Е, и след това този нов е, е, вариант с новите изменения ще бъде предаден на съвета и на комисията. Сега, преработеният вариант, преработката на кодекса е необходим, защото се налага да се задълбочи, актуализира законодателството, митническото законодателство, европейското законодателство. Е, от 1972 е, е, имаме такъв митнически, европейски митнически кодекс, но междувременно законодателната техника и законодателството се промени значително, както и нуждите. От декември 2011 година комисията предложи изменение към този кодекс и предложение да се замени регламента 400 от 2000 2008 е, да бъде, е, за да се отговори на две, за да се е, изпълне две цели целите на сегашното предложение, предложено от комисията, които са, например, да се е, актуализира датата за приложение, да се е, отложи датата до 24 е, юли 2013 година за влизане в сила на този кодекс, просто защото не можа да бъде готов кодекса в срок за, поради забавяне в които се дължат на държавите членки, и техните администрации и така нататък. Освен това, втората причина е, че влезва в сила е, Лисабонския договор е, и необходимостта да се е, съобразим с делегираните актове и така нататък. И третата причина е, да се гарантира по-голяма сигурност и е, на, информа... на е, в е, процесите. Е, за да има един оптимален е, въпреки, е, вътрешен пазар, означава наистина и съответната митническа система. Тази конвергенция на правилата които се отнасят до е, е, митническите власти в държавите членки, е необходима. В този смисъл е, трябва наистина им, имаме една динамична рамка, която отговаря на нуждите на вътрешния пазар. Един модерен кодекс отговаря наистина на нуждите на, и на економическите оператори и на държавите членки и митническите им администрации. Е, разбира се, е, трябва да има консенсус между отделните е, фактори, трябва да се потърси баланс между модернизираното законодателство и необходимостта да се запазят изключения за някои нови принципи. Това е всъщност целта на това, доклада да бъде, да бъде наистина балансиран. Търсим нова редакция на член 6, който аз ще ви предложа. В началото е, ще обясна е, желание, е, обяс, ще обясна защо и какво целя с това, което предлагаме ние като изменение в алинея 3. Този член 6 залага принципа върху който ще се използва електронната система за обмен на информация между отделните митнически органи. Това има за цел да гарантира сигурността и безопасността в обмена на стоки между и движението на стоки в рамките на Европейския съюз. Алинея трета на шести член запазва предложението на комисията, но а, а, някак се изтеснява рамката. А, за да може е, правилата да се прилагат е, е, по един и същ начин в 27 държави членки. Риск от дерогации в този, на този етап, според мен е твърде общ от е, дерогациите е да се е, създаде един е, подход на две скорости в Европейския съюз и държавите членки, които направят съответните и да се поредят поредат две групи държави членки. Едните, които правят съответни инвестиции за модернизация на техните митнически органи и други, които не мисля, че е, естествено е, електронната система е, на митически контрол изисква допълнителни разходи. Ето защо тази дерогация трябва да се прилага много ограничено и само в изключителни случаи разбира се, това трябва да, трябва да намерим баланс и с принципа на упростяване. Е, идеята да се е, изпробва новата е, система е добра идея, но разбира се, от нея трябва да има полза динамичното развитие с цел се запази конкурентоспособността и да има растеж в държавите членки. Да се ограничи това всъщност до сега това беше рамката до сега на този кодекс, е, е, за мен е нещо много важно. Е, оценката на статуса на економическите оператори, които са сертифицирани. Обикновено този статут е, процедурата за получаване на такъв статут е доста е, сложна и скъпа, скъпоструваща е, и Комическите оператори трябва да могат да се възползват от съответното упростяване в провеждане на митнически, в митническата процедури и всички процедури, свързани с това. Ще ви дам пример за оценка на тази, е, е, тази процедура чрез е, включването на основни изисквания в придаването на такъв статут, защото е важно да има една солидна правна база, която, върху която да стъпи този статут. Това е изменение 13 предлагам и изменения за наистина упростяване за тези, които могат да получат такъв статут – като се редуцира броя на проверките. Това са наистина практическите преимущества за тези оператори, които имат такъв специален статут и това е много важно за да се подобри сигурността и да в и достоверността на декларациите, е, митническите декларации, това също е важен момент. Е, е, Затова трябва в рамките на Европейския съюз да има съответния обмен на данни и би трябвало да помогне на тези економически оператори, които все още не са получили такъв статут обикновено а, има а, три критерия. А, Целта е да се улеснат условията за малките и средни предприятия. би трябвало, за да, да отговорим на ангажиментите и да изпълним ангажиментите си, би трябвало да имаме една хармонизирана рационализна процедура и статута, както казах, на одобрен търговец е много важен тук. Европейския съюз е, е подписа на 5 май е, е, ангажимент за е, взаимно признаване на статута на одобрен търговец, така че нашите ще се радват, нашите европейските търговци с такъв случай ще се радват на същите условия, както на колегите си през океана от Съединените щати. Сега, Целта е да наистина да качим нивото на нашите е, економически оператори по отношение на е, техните колеги от е, САЩ, Канада е, и други части на света. Сега е, би трябвало да е, е вземем предвид основния принцип е, в е, е, базовия документ. Е, сега, преразделение на е, компетенциите между делегираните е, и актовете за изпълнение според член е, 90 и 101 от договора изискват съответните изменения. Предлагам принципа, който фигурира в основния акт, да бъде основата, а не делегиран акт. Ще изброя принципите, които е, за които става дума тук, е, централизирано е, споразумение за получаване статут на е, одобрен е, търговец, критериите, които е, за, са залегни за префилата за происход и преференциален происход на стоките. Очаквам да чуя какво мислите вие по това. Последната е, точка по същество, която искам да поставя тук е, е измененията в е, светлите, светлия шрифт сега, както казах, преработения вариант означава само е, е тъмния шрифт, е, но мисля, че ще е полезно да погледнем и е, какви възможности е, са, е, съществуват за измени в тези части от текста, които не са измени все още, за което ни трябва политическо съгласие. Например, бихме могли да помислим за статута на временно, временен склад бихме могли, може би, да променим е, процедурата за получаване такъв статут, защото много хора е, е, в медицината не смятат, че местата за временно складиране и и процедурата свързана с тях е, е нещо конкретно и специфично, така че ако направим, е, създадем и зададем процедура в е, тя ще е, означава много нови задължения и на търговците, и на, на митническите власти. Така че преди да предложим изменение на, предложението, в предложението на комисията, е, Зная, че въпросът е деликатен и ще трябва да го обсъди в комитет с е, е докладчите в Сянка. Е, наистина трябва да е, свършим едно добро сътрудничество, което да е, доведе до един добър кодекс. Е, трябва да обсъдим заедно текста, да постигнем съгласие. Ако, е, съгла, ако е, съгласието между групите е, е, е възможно, работата, която ни предстои, е, наистина трябва да засегне всички въпроси, всички предложения, които и е, докладчите в Сянка са направили, за да може да е, внесем на време тези поправки. В рамки на нашата комисия вътрешен пазар и в Европейския парламент би трябвало наистина да е, направим това в интерес на вътрешния пазар, на Европейски съюз, Текста, който предлагаме днес, е, ще допринесе до това да се е, въведе е, на практика една амбициозна митническа политика в Европейския съюз. Това е от съществено значение задълбочаване на европейския пазар. И една задача, на която трябва да погледнем сериозно. Благодаря, господин председател. Благодаря за ясното обяснение. Много ясна бяхте във вашето изложение. Благодаря ви за това. Сега, по отношение на аспектите, които не са включени в преработения текст. Естествено, за тях трябва да се погрежим, но трябва да имаме ясни процедури, така че да осигурим всички засегнати страни да изкажат своето мнение. преди да започнем с коментарите, аз а, искам да приветствам един много силен екип на комисията, начало с а, господин Зеленски. Той е бил и на други наши заседания. Благодаря, че имахте време да посетите и това наше заседание. И сега най-напред ще дам думата на докладчиците в Санки. Господин Мандес е тук, господин Шмидт не е дошъл. Господин Мандес, вие ще замесите господин Шмидт ли? И най-напред госпожа Рапти, господин Билан, госпожа Рулър и след това господин Билан. Господин Шван, господин, госпожа Карнети, и господин Стелан. Това ще са ораторите които ще се изкажат по темата. Госпожа Рапти има думата първо. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря. И на вас. Може би може да си пожелаем една хубава зима, защото а, вие така да се каже, е, вие сте във вашия втори мандат. Искам да ви пожелая всичко хубаво за това. Искам да благодаря и на докладчицата и освен това искам да кажа, че ние седим една до друга и ползваме един и същи микрофон. Това е, е Факт и факт е също така, че е, добре работихме. Това са, добър, това са добри поличби. Какво мога да кажа за този доклад? В този доклад трябва да се третира две теми. Първата тема, при нея става дума за митническата система и нейното по-добро функциониране. И на второ място, пълното прилагане на процедурите, на режимите, но също така трябва да се спази и времевия график при изпълняването на процедурите и режимите. На второ място, трябва да има ясно разпределение на компетенциите между отделните институции на европейско равнище. Става дума за баланса, който трябва да постигнем. Именно баланса между политическите решения от една страна и от друга страна правната ефективност от друга страна. Госпожа Лекрип до момента успява да постигне добър баланс, добро равновесие между двете посочени теми. За да можем да постигнем успех в нашите усилия, трябва да работим много усърдно, а именно последните цели. Да постигнем една, да, да осъществим е, прилагането на една е, единна информационна система. Предложението на комисията – мисля, че по отношение на него трябва да предвидим определени изключения. Те трябва да са времеви ограничени. С държавите членки ще могат в това време да, ще могат да създадат съответните структури, да се адаптират към изискванията и ще могат да уведомят економическите субекти и институции, ще могат да ги обучат това е необходимо. Особено е необходимо това по отношение на лицензираните економически субекти. Госпожа Легрип посочи този факт много ясно. При първата дискусия, която имахме преди лятото, трябва да призная, че бях малко резервирана. Какво имам предвид? Не бях много сигурна, в цел, целеполагането, но сега като чух госпожа Лекрип, мисля, че може да се движим в същата, в тази посока, именно в упростяване на системата в името именно на економическите субекти. Не може основните критерии за економическите субекти и за лицензирането им да са формулирани от Европейския съюз по начина по който са в момента. Искам да подчертая и следното. Според мен, не е възможно съответния економически субект да не се намира на европейска територия, а да се намира извън Европейския съюз. Това е един много основен проблем за сигурността, ако нямаме възможност за контрол. Значи още говоря по темата за лицензираните економически субекти. Тук имам една малка резерва, а именно по отношение на уточняването на критериите, които предлага госпожа Люгрип. Поддържам тази резерва, за да опосредстваме една интересна дискусия. Интересно ми е да чуя вашите мнения именно по този въпрос. По принцип съм съгласна с предложенията на госпожа Люкрип, а именно по отношение на следните две теми. Най-напред разпределението на контрола между митническите органи на, на страната, в която първо са декларирани стоките и на страната, в която за последен път са декларирани стоките. И на второ място за по-доброто функциониране на търговските потоци. Но трябва тук да са спазени всички мерки за безопасност и сигурност. Това за мен е изключително важно. Накрая – подчертавам, че искам да бъда оптимистично настроена. По отношение на митническия кодекс, смятам, че се движим бързо, бележим успех и за това поздравявам госпожа Лекрип. Благодаря и, че тя ни води в правилната посока. Спомням си мненията, които обменихме преди лятната почивка. Комисията също участваше в това обсъждане. Тогава аз имах чувството, че всички в Европа, парламента, комисията, мисля, че всички ние заедно, въпреки определени различия в мненията си. Разбираме, че единния пазар, вътрешния пазар се възражда и трябва да се възроди, защото той е именно сърцевината на Европейския съюз. Трябва да го укрепим, трябва да го изпълним с нов живот. И мисля, че митническия кодекс и преработената версия са средството за това. Ние се движим в непознат терен и Митническия кодекс е чудесна възможност да вдъхнем нов живот на вътрешния пазар. Това е и в името на европейските граждани, които са ни избрали в парламента. Uh, Благодаря, госпожо Рапти. Сега господин Мандерс от името на групата на либералите. Благодаря. Господин председател, извинявам се от името на господин Шмидт. Много неща се казаха, за това ще пропусна и аз някои от своите бележки. Благодаря на докладчика за работата. Този доклад е важен, защото митническия кодекс е част от гръбнака на единния пазар. Трябва да контролираме външните си граници. Упростяването през 2008 година беше нещо добро. Сега отново работим по предложение в тази връзка. Колегата подкрепя централизираната система на митническо оформяне. Той е съгласен с а, това, че някои държави членки не могат да заделят а, средства в тази връзка. Тук той подкрепя докладчика. Освен това е за премахването на излишните дерогации или изключения. Той иска да разбере обаче какви са извънредните обстоятелства, за които се говори, изключителните обстоятелства. Колегата смята, че трябва да има гъвкавост за компаниите, за да се гарантира, че комбинираното оформяне ще е възможно и за в бъдеще. Това искам да кажа всъщност от името на Оле Шмидт. Това е всичко. Той благодари на докладчика и се надява, че ще има добро сътрудничество и за в бъдеще. Благодаря. Знам, че Оле Шмидт има виждания по отношение на графика. Госпожа Руле. Аз също мога да се присъединя към благодарностите. Аз благодаря и за доброто сътрудничество. Трябва обаче да призная, че не можах да прочета вашия доклад, защото най-напред имах английската версия, я получих днес в обедната почивка. Не можах да се справя с това. Ще, се, ще я прочета обаче. Сега имам и на френски. Аз също съм, се интересувам от тези изключения. Трябва да кажем, че в економиката цари голяма загриженост по отношение на всякаквите изключения, предлагани от комисията. Проблемът е, че трябва да се спазва времевия график. То, този проблем го имахме и при доклада Салвини. И се споразумяхме по тази тема. Важно е да се спазва времевия график. Пътната карта не бива да бъде нарушаване, не бива да се подаваме под натиска. Дигитализацията е важна, информационните системи са важни, те са стъпка напред. Те са централни за вътрешния пазар и за европейската економика. И не бива да имаме прекалено много изключения, не бива да караме държавите членки да се отделят от своята пътна карта. Иначе съм съгласна с предложенията, трябва да се занимая по-добре с изключенията. Мисля, че предложенията на госпожа Лекрипс е правилно да се погледнат още веднъж по-добре сивите текстове. По принцип обаче съм съгласна с предложението. Благодаря. Благодаря, госпожо Руле. Доколкото разбирам, има забавяне с немския превод. Извинявам се от името на секретарията, защото част от езиковите версии се появиха по-рано. Доколкото знам, сега имате такъв текст. Госпожа Руля говори без микрофон. Аз имам превод на английски, казва председател. И има текст на английски, така или иначе. Мисля, че сега текста е наличен на всички езици. Немски и словенски се забавиха. Аз а, мога да работя на английски, казва госпожа Руля, но текста дойде твърде късно. Благодаря, казва председателя, за това, че правихте разбиране. Господин Адам Белан, нека да видим какво смятате вие. Вие сте докладчик сянка от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм съвсем кратък. Искам да благодаря на нашия докладчик. Благодаря за усилията. Благодаря за това, че подготвихте този доклад. По отношение на статута на авторизираните економически субекти, Искам да ви благодаря за този допълнителен коментар. Изменения 9 до 13 дават добра информация в тази връзка. Този статут трябва да стане нещо по-привлекателно за предприемачите. Трябва обаче да има стрикни критерии, тъй като до сега нещата бяха малко на произволна основа. Съгласен съм с всички решения, които насърчават бизнеса, тъй като трябва да улесним работата на компаниите. Подкрепям изменения 31-32 по член 121. Аз съм против обаче допълнителната тежест за компаниите. Тази преработка е изключително важна, тъй като Съюза трябва да стане по-конкурентоспособен. Би трябвало да Остави малко по-голямо пространство за маневриране. То говоря във връзка с член 121. Има някои препратки и към член 106 от модернизирания митнически кодекс. Те са свързани с това кой решава относно освобождаването на стоките. Трябва да внимаваме с бележките по отношение на експорта и импорта в членове 29 и 13 по отношение на правилата за происход и всички изменения, свързани с преференциалния происход, изменения най-вече 22 и 23. Та в тази връзка не съм сигурен дали този документ е правилното място за подобни неща. Говорили сме вече по този въпрос. Знаем, че Комисията по международна търговия има компетенции тук. И в заключение искам да помоля докладчика да даде малко повече информация относно текста на изменения 78 и 14. Става въпрос за заличаване на задължението компанията да е базирана в Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчика за това, че работи в дух на сътрудничество. Благодаря за думата. Благодаря господин Билан. Така приключваме с докладчиците в сянка. Преминаваме към изказванията на другите колеги. Господин Шваб, госпожа Калниете, госпожа Стайлер, господин Шваб е първи. Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес може да обсъждаме доклада. Аз също четох текста първо на френски и благодаря на докладчицата. Мисля, че имаме някои точки, които би трябвало да бъдат променени. Благодаря и на комисията, която сътрудничи по, тази, по този доклад. Би трябвало да се занимаваме с някои от проблемите по-надълбоко. Може би не сме намерили правилния баланс между намаляването на бюрократизацията, бюрокрацията и участието на държавните членки. Най-напред споменавам член 25. Въпросът е тук да няма допълнителни трудности – ние и се борим всъщност за упростяване. Концепцията за економическите субекти е, някак си липсва. Економическите субекти трябва да могат е, да се ползват от облегчения, от административни облегчения. Само така може да имаме една облегчена търговия. На второ място става също дума за член 25 и имам предвид делегираните актове. Е, за економическите субекти е важно, когато има единна документация, например, е, при правни положения при, при обжалване или някакви правни спорове. Важно е те да могат да стъпят на една обща правна база, която не се различава в различните отделни членки. На трето място, непреференциалното преференциалния происход. Мисля, че тук докладчица е направила чудесно предложение. Статуквото е важно да бъде оставено. Не бива тук да променяме нищо, но може би нещата могат да бъдат представени по-просто, за да могат економическите субекти да имат по-лесен достъп. На следващо място определенето на митническите стойности и тяхното изчисление. Според мен, изчислението им не е достатъчно прецизирано и не е отразено в кодекса. Аз ще направя някои предложения именно по този въпрос. И още три неща искам да засегна. На първо място, член 181. Става дума пак за делегираните актове. 182 също делегиран акт, който не е много ясен за какво е, и 152. Измененията, които ще предложа, са, ще бъдат в дух, в положителен дух, надявам се, и комисията да ги подкрепи. Смятам, да, че е, е, госпожа Руда също имаше право, т.е. по отношение на изключенията трябва да сме внимателни колко и какви изключения ще предложим. Благодаря, госпожа Карнети. Uh, благодаря, господин председател. Първо да поздравя колегата си Констанс Люгрип за нейния доклад, който е много подробен, много добре изпипан, а сега ще говоря на родния си език. Zināt to, ka ziņotājas iekļautie grupi. Според мен измененията, които предлага госпожа Люгрип, ще улеснят е, и помогнат на е, е, конкурентоспособността на митническата система в Европа. Това е много важно, за да работи нашия вътрешен пазар по-ефективно и да съкретим бюрократичните формалности. Подкрепям нейното предложение в член 3, 3 за необходимостта държавите членки да е, цифровизират е, митническите процедури максимално възможна степен, по този начин да се е, редуцира възможно, необходимостта да се попълва писменно формуляри и декларации. Това ще ни спести, спести време, хартия е, и за държави като Латвия това е, не е без значение. Е, разбира се, ясно е, че ще са нужни обществени публични инвестиции, бюджета ни не може да поеме всичко, но ние имаме готовност да инвестираме в е, това отношение, тъй като това ще подобри средата за нашия бизнес и ще се отрази положително на е, бизнеса ни като цяло. Е, изненадана съм обаче, трябва да призная, че от слухове, които чувам, че Европейския съвет не би, е, Европейския парламент не трябва да е, прави е, изменение, е, че трябва да оставим е, всички решения да бъдат взети от е, е, държавите членки и съвета, но това е погрешно. Лисабонския договор е в сила, парламента е, получи в резултат на него е значително повече правомощия и аз подкрепям е, становището на госпожа Люгрип, а именно, че трябва да засилим притока на товари в Европейския съюз, трябва да модернизираме системата на пренасене на товари между два пункта на територията на Европейския съюз и е, наистина аз ще участвам активно в подобряване текста на този проект доклад. Ще изпратя писмено предложение за изменение. Както и преди, е, съм сигурна, че нашият е, комитет ще излезе с едно много балансирано предложение, което ще удовлетворява всички и ще подобри и функционирането на вътрешния пазар. Благодаря, госпожо Калниете. И накрая госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Всъщност, предишният оратор вече каза онова, което аз исках да кажа. Важността на цифровия характер на митниците, електронните митници. Да, трябва да има публични инвестиции тук, но не трябва да се връщаме назад, трябва да вървим напред. И когато говорим за цифров единен пазар, това ще е следващата точка, може би трябва да обединим двете теми. Освен това, искам да подкрепя председателя по отношение на преводите. Радвам се, че сега има и текст на английски. Председателя. Разбрах, че преводите на немски и латвийски са налични. Извинявам се за това, че закъсняха. Значи, госпожа Кълниете беше преведена отлично днес. Извинявам се, че нямахте достъп до писмения текст. Ние обаче работим по въпроса сега. Господин Зеленски от името на комисията, може ли оператора малко да се помести, тъй като ми пречи да го виждам? Ще дам думата на господин Зеленски да даде своето становище и след това ще дам думата на госпожа Легрип – и ще потвърдим и графика на работа, както и следващия етап на работата. Господин Зеленски, добре дошъл, давам ви думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожо докладчик. Много сме доволни от вашия доклад, ценим го високо. оценяваме високо положените усилия. По същество сега. Мнозинството от измененията общо взето ги подкрепяме. Има няколко изменения, които би трябвало да се проучат малко по-отблизо и да се даде обосновка за тях. Има няколко изменения, които трябва да се обсъдят и е, те според нас е, не трябва да се включват в текста. Но така или иначе сме готови да разговаряме с парламента, да чуем вашата обосновка. Оценяваме високо проект от доклада. Ще коментирам част от най-важните теми, защото иначе ще имам нужда от цялото това време, което дадохте на всички оратори до момента, а това не е възможно. В началото искам да кажа, че ние изпитваме едно притеснение във връзка с една тенденция, а именно все по-големи подробности да се прехвърлят от базисния законодателен акт към регламента. Разбираме отговорността на Европейския парламент, разбираме стремежите ви да контролирате комисията, но това си има цена. Делегирането винаги върви ръка за ръка с контрола. Ако има твърде много подробности в базисния акт, ставаме твърде стрикни по своя характер. Нещата се променят. Не трябва да уточнявам сега периоди от време, само че промените идват в економиката, в външния свят и когато имаме големи подробния акт, ние ставаме твърде схванати в а, своята работа. Още нещо, което е важно, въпроса за изключенията – Разбираме, че изключенията трябва да се определят. Критериите за тях също. В сферата на информационните технологии проведохме разговори с държавите членки. В някои от тях няма основания за развиване на нещо подобно, защото няма такава търговия. Тези процедури не се използват. В някои държави членки съюза е различен сам по себе си. Някои държави членки не използват процедури, които са с изключителна важност в други държави членки. Това го давам като обяснение. Въпроса за ЕИО Тук ще се опитаме да улесним вашата работа, да дадем обяснение. Отново казвам, колкото се може, повече ще се опитаме да ви улесним. Това обаче си има цена, защото в такъв случай ще трябва да въвеждаме все повече и повече критерии, защото търговията е различна, има различни видове транспортиране. Ако предложим твърде много начини за улесняване, ще трябва да има все повече и повече критерии. И придобиването на статут авторизиран економически оператор ще стане нещо много скъпо и нещо много трудно. Тук отново казвам, ще се опитаме да правим максимална гъвкавост. Редица предложени изменения и редица от вашите коментари е, би трябвало да бъдат подложени на анализ. Не всичко ни е ясно, но винаги сме готови за разговори и сме на ваше разположение. В заключение искам да благодаря на госпожа Легрип още веднъж. Не би трябвало да сменям езика, на който говоря. И най-накрая благодарности за вас, господин председател, за това толкова сърдечно посрещане на екипа на Европейската комисия. Благодаря, господин Зеленски. Вие сте канен по теми, свързани с нашите разговори не само с комисията, но и с съвета. Това досие е изключително деликатно. Аз имам опит като председател на тристранни диалози и трябва да кажа, че въпроса за делегираните и актовете за изпълнение, делегираните актове и актовете за изпълнение, е, този въпрос е създава проблеми и във връзка с съвета. То от интерес за съвета. Сега ще дам думата на госпожа Легрип. Тя ще коментира чутото от колегите. Ще говорим и за графика. Госпожа Легрип. Мерси, месье Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се и преди всичко на докладчиците в, е, докладчика в Сянка, нейните, нейния е много ясен коментар. Аз е, разбирам колко са разно... Опитах се да регистрирам разнообразните ви коментари и изказвания. наистина, те представляват една отправна точка, е, която ще доведе до обогатяване и подобряване качеството на, на текста и наистина са е, добра база, върху която да стъпим. Е, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, на някои от изказванията. Не мога да обещая, че ще отговоря на всички на този етап. Аз, разбира се, е, отчитам е, това, което смущава, притеснява един или друг, свързано с електронната система. Наистина трябва да бъдем внимателни е, е, когато с дерогациите, аз е, и с изключенията в е, езика на моето изменение, предложението, което предлагам, е, дерогациите, изключенията при е, въвеждане на информационна система са наистина много внимателно формулирани. Разбира се, извинявам се за проблема с преводите. Наистина за сега само английска версия е на разположение, но мисля, че с време всичко ще излезе, ще излезе текст и на другите езици. Сега да редица от вас говориха за необходимостта да се консолидира и да се улесни във всички случаи статута на авторизирания економически а, обект а, или оператор. А, мнозина от вас се от, изказаха в, в този дух. Много работа предстои да се доточнат някои моменти. А, в момента е, аз е, е, вниманието ми е върху раз... поделяне на правомощията между актовете за изпълнение и делегираните актове и защото смятам за важно в този текст да залегнат основните принципи, да залегнат основните и най-важни принципи. Тази операция на преструктуриране на базови, на основния базисния текст води до това да се разпишат подробностите на делегирания акт. Сега не може би наистина има твърде големи подробности, но аз се опитах да потърся е, добрия баланс между разпределение на е, правомощията между отделните институции. Е, извинявам се, ако наистина не мога да бъда изчерпателна в отговори си. Е, цитирахте ме за въпроса за е, необходимостта економическите оператори, които са авторизирани да са установени на европейска територия и това е заличаването на дерогация за изключение от това. Мисля, че това е повод на, е, на дебати, така или иначе, дали трябва да бъдат е, е, установени в Европейския съюз или не. Това е един дебат, който се води отдавна. На този етап всичко, което мога да кажа, е доста оскъдно. Благодаря ви за изказванията. Целта е, на всички е ясна е, вече е, предстои ни още път да минем работа на нашата парламентарна комисия с другите две институции, но времето е пред нас. Ще се опитам да ви представя по-конкретен график на работата ни сега. До 16 октомври имаме време. Имате време да внесете изменения е, това е срока, значи на 16 е, октомври на обяд, точно 12 часа, приключва е крайния срок. Абсолютно от началото от 5 или 6 ноември, след което ще се обсъждате, датата все още не е фиксирана, ще имаме второ заседание на нашата комисия, за да работим по евентуалните компромисни предложения. Имаме среща с комисията на 20 ноември. На 29 ноември обикновено трябва да ги да внесем на гласуване, за гласуване е, проекта е, и е, да е, гласуваме за мандат. Датата е 29 ноември за следващата. От тогава ще се определи следващата работа до пролета на 2013 година. Благодаря а, отново най-искрено на всички. Слушах много добре вашите бележки, вашите критични бележки, вашите въпроси. Ще а, се опитам да а, ги взема предвид в работата си по текста максимално а, ефективно. Благодаря много за това, че ръководите тези, това досие. Това е едно много сложно досие. Огромна работа изисква. Е, госпожа Дегрип, Легрип, ако може вниманието ви за секунда. Говорих за е, продължаване и разпростиране на прегледа ни в други е, сфери, освен преработката на текста, е, е, ще трябва да обсъдим въпроса. Ако трябва да проведете разисквания с... Е, ще трябва да проведете разисквания с е, докладчика в Сянка много скоро, защото трябва да има време за процедурата след това. Е, защото ни трябва съгласие и със съвета. Но вие ще си прецените, вие водите това досие. Ако, искате да, ако искаме да вървим в тази посока, ще трябва да започнем да работим от сега. Благодаря ви за това. А сега да премине и да е, прегледаме измененията, предложени е, по важния доклад Гозинария за завършване на цифровия, единия цифров, цифров пазар. Наистина е, това имаме е, много важно съобщение от Европейската комисия, коя, комисия което ни бе изпратено за е, изграждането на доверие в цифровия единен пазар. И аз е, с удоволствие приветствам с добре дошла госпожа Ламот и господин Теминг от е, генерал дирекция Марк. Не знае кой ще говори прав от тях. Господин Ариас като докладчик, за съжаление обаче в болница е, така нахвърли някои е, бележки, да се казва, на, от е, болничното легло, но господин Шваб всъщност ще бъде, ще изпълнява длъжността на докладчик днес след обед. След това госпожа Рапти, която замества Хория де Кампус. Господин, господин Енгстром не е тук, не знае дали ще присъства и господин Била, който ще замества Маклакинг. Е, така че имаме доста мощен екип от заместници, но мисля, че ще си свършат работа. И сега е, ще помоля господин Шваб е, да представи доклад, отговор на докладчика по 110 изменения. След това ще чуем колегите. Благодаря. Ще ви дам един преглед върху различните изменения. Те са 110 на брой. Колегата ми, за съжаление, колегата Ариас не е тук, за съжаление, но той... Но неговата операция не е операция на хилесовата пета, а на коляното. И така. Всичко, повечето от нещата, които бяха предложени, от страна на колегите е, господин Ериас разглежда като обогатяване на неговите собствени идеи. Ние искаме да допълним окомплектоването на цифровия единен пазар. Особено важно е когато става дума за точките от преамбюла. Той следващите, през следващите седмици и дни ще направи компромисни предложения. Сега по проблематични са темите за интелектуалната собственост, за облагането с данъци и опазването на личните данни. Тук имаме разногласни мнения, понякога коренно противоположни мнения и явно е, че тук компромис ще е трудно да се постигне. По отношение на ДДС, -то, а именно предложение 45 до 64. трябва, те казват, тези предложения твърдят, че ни трябва реформа на цифровия единен пазар, подкрепена от реформа на национално равнище. Може би тук ще може да се приемат до голяма степен предложенията на колегите. До момента обаче не беше възможно да се обработят по-отделно всички предложения. По отношение обслужването на едно геше е, и формализирането на упростяването на административните структури, сравняването на виртуалните стоки и третирането им като материални стоки. Това са все комплекси, които е, докладчикът разглежда положително. Сега, изменение 53 и последващите засягат проблематиката на интелектуалната собственост. Тук ще има нужда от допълнително обсъждане. И накрая блока за опазване на личните данни. Тук има много предложения за изменения. Някои от тях вървят и са сходни с предложенията на докладчика. Предлагат се по-висока степен на безопасност и сигурност. Сигурност в полза естествено на цифровия единен пазар. Господин Ерия смята, че трябва да сме достатъчно гъвкави, но трябва да намерим и компромис, един среден път, който той ще представи. Искам да благодаря от него име на докладчиците в Сянка и изразявам неговите мнения, че, неговото мнение, че бързо ще постигнем компромис. Благодаря, казва председателят, за много ясното изявление от страна на господин Ериас. Имаме и становища от други комисии. Чухме становището на Комисията по култура, Комисията по промишленост и тях трябва също да ги вземем предвид при последващото обсъждане и обсъждането на компромисите. А след това преминаваме към следващия заместник докладчик в сянка, госпожа Рапти. мерси. <laughs> Alors, euh, je lis les commentaires de M. Correa de... Благодаря. Аз чух Аз също ще прочета коментарите на госпожа Де Кампус. По принцип, мнението е, че докладът е много балансиран. Ясно е, че не трябва един прозрачен, завършен цифров единен пазар с ясни правила, защото това ще е един инструмент за устойчиво развитие – в името на потребителите и на предприятията, и особено на малките и средни предприятия. Виждаме проблеми при презграничните доставки. Тук става дума за определени гаранции и определени мерки, които да осигурят доставката при при нормални, до разумни цени, дори в отдалечени краища. Искаме да осъществим конкурентоспособността на цените в името на потребителите. И това да се отнася и до живущите в отдалечените региони. Те също трябва да имат възможност за избор. Според господин Декампус, са необходими мерки в правни, правното основание, така че развитието на цифровия един пазар да не бъде накърнено. Той смята, че са необходими и, и, и е, ясни мерки за контрол от страна на европейските институции трябва да се контролира и прилагането на директивата в отделните държави и членки, защото има огромни разлики при прилагането. А това ще накърни създаването и окомплектоването на цифрови единен пазар. На следващо място плащанията с мобилни телефони, таблети и по интернет. Тук също има проблеми, особено когато става дума за административни разходи и такси. Някои от таксите са по-високи от самата цена на, на поръчваната стока. Тук трябва да се помисли за нови решения. Създават се и нови пазарни ниши за малки и средни упра... предприятия и има възможност за нови финансови за нова финансова подкрепа в рамките на нови програми. Тези възможности могат да се използват, за да се поощри и облегчи достъпа на малките и средни предприятия до дигиталния пазар. Е, необходимо е стриктното спазване на правилата при опазването на личните данни и данните на предприятията и при обмена на информация. Важен също е въпрос за решаването на онлайн споровете и другите спорове. Това са все въпроси, които са познати на потребителите и на нашата комисия, но за моята парламентарна група тези въпроси са много важни. Благодаря на господин Декампус. Thank you very much, Mrs. Rapti. Благодаря, госпожо Рапте, господин Лакега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, въпреки че той отсъства. Аз също прочетох измененията с огромен интерес и, както винаги, могат да се установят различия между политическите групи, но така или иначе измененията отразяват факта, че е необходим че, бъла, че доклада е балансиран. Е, има нужда от е, категорична стъпка напред в комплектоването на цифровия единен пазар. Естествено, това не може да стане изведнъж, но поне може да положим основите за отстраняването на евентуални проблеми. Това е добра изходна позиция. За момента мога да кажа, че от името на нашата политическа група ние се съсредоточаваме по-скоро върху влиянието и въздействието върху бизнеса, как, как може чрез цифровия единен пазар да поощрим развитието на бизнеса и преодоляването на економическата криза. Мисля, че това би бил нашия принос в преговорите и ние ще се опитаме да подчертаем доколкото е възможно именно този проблем, въздействието върху бизнеса. Благодаря. Thank you very much. Um, and Mrs... Много благодаря. Госпожа Руле не желая, господин Енгстром не е тук, господин Билан, вие представяте госпожа Макларкен. Благодаря господин председател. От името на докладчика в сянка на екара Ема Макларкин искам да направя някои коментари във връзка с доклада на господин Ариес. Ема като цяло подкрепя проекта на доклад. Той се концентрира върху растежа, върху създаването на работни места. Докладчика тук е положил усилия. Ема Макларкин обаче внася някои изменения – иска днес да ги представи и се надява, че ще ги подкрепите и ще ги включите в компромис. Изменение 27 говори за различните системи на авторско право в държавите членки. Тя смята, че този проблем трябва да се разгледа преди да се ускори работата по единния пазар. Всички малки и средни предприятия трябва да имат достъп до широко лентови интернет услуги. Това е включено в изменение 36. Според едно проучване на Google, електронната търговия е единствения сектор, който нараства в момента. Ако може МСП да участват по-активно и създадем възможности за правилната инфраструктура, за да може МСП да продават онлайн и се намалят пречките пред тях, то ще има голям потенциал. Тук се появява и изменение 41 обучението за търговците по интернет трябва да се засили и участието на представителите на МСП трябва да се подсили. Това е включено в изменение 40 на ЕМА. Една от идеите, които на практика могат да помогнат за сътрудничеството е спомената в изменение 85. Това е едно иновативно просто решение във връзка с общия закон за европейските продажби. Един кодекс на практики може да се включи тук. Ема е съгласна с докладчика, но предлага изменение 48 и 53 според които редица доказателства има за това, че трябва да се е, ускорят услугите в трансграничен мащаб и услугите по транспортиране. В изменение 62 ЕМА смята, че трябва да се действа предпазливо по отношение на упростяването на ДДС процедурите с цел намаляване на тежестта за бизнеса и насърчаване на растежа вместо да се търси хармонизация, която ще забави работата в съвета и няма да генерира растеж. Трябва да видим какви са компетенциите на нашата комисия. Освен това, трябва да не пречим на работата на експертите в ЕКОН. Ема смята, че е важно да се разгледа и въпроса за защитата на малолетните лица – с оглед на развитието на технологиите. Ето защо тя иска да призове за подкрепа по отношение на изменение 99. Другите изменения на ЕМА са свързани с компютърните услуги в облак. Радваме се, че колегите споменават сега тази възможност, тъй като тя ще революционализира възможностите за компаниите. Тя смята, че трябва да има разпоредби свързани с нарушаването на личната свобода и данните от страна на телекомуникационните компании, както и смята, че трябва да се подсили елемента свързан с достъпа до онлайн съдържание след 2013 година. Ема се извинява за това, че не може да присъства днес. Благодари за работата с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря за този подробен коментар, казва председателя. Всички изказали се говориха много подробно и се вижда, че има интерес към този доклад. Измененията на госпожа Макларкин придават пълнота и задълбоченост на този доклад. Госпожа Кораца Билт. Някой друг иска ли да каже нещо? Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Всъщност имаме 110 изменения. И те показват, че е важно да има развитие на цифровите услуги за възстановяването на Европа. В тази връзка искам да получа някои пояснение от колегите от Обединената левица. Колегата Микъл Густавсон от Швеция смята, че трябва да се заличи преембилна точка А това предлага той в изменение 4.13, там където се говори за възможността на цифровия пазар и за това как чрез него ще се засили конкуренцията. Оратора цитира. Защо трябва да се заличават тези текстове? От същата партия е колегата Де Йонг и той каза, че и те най-накрая признават ценността на единния пазар за генерирането на работни места и конкурентоспособност в Европа. Извинявам се, че повдигам въпроса, въпреки че колегите не са тук. Надявам се, че няма да подкрепите тези изменения. По отношение на стрес тестовете, трябва да кажа, че тестовете във връзка с електронната търговия са важни, поне ние в рамките на НП и социалистите и демократите е, ние сме убедени в това. Радвам се, че споменавате регламента за информационните системи във вътрешния пазар и ЕМИ. Важно е да се включи нещо подобно и в този текст. Радвам се, че ЕМА споменава пък въпроси свързани с защитата на малолетните лица в интернет. Да се надяваме, че тези изменения също ще бъдат подкрепени. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо по отношение на цифровия единен пазар? Няма желащи. В такъв случай ще дам думата на представителите на комисията от Генерална дирекция Маркт. Кой ще вземе отношение? Господин Теминг. Господин Теминг, Давам ви думата за вашите коментари и реакция. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички присъстващи тук, на всички делегати, които всъщност са е, връчили е, предложение за изменение над 100, което сочи колко говори за голямото значение на това съобщение. Е, хубавата новина е, че е, преобладаващото мнозинство от измененията ви могат всъщност да бъдат прияти е, срещато одобрението на комисията. Има някои изменения, по които имаме технически коментари, които ще ви предадем на вас, на секретарята или двустранно ще изчистим но общо взето смятам, че е, посоката, е, философията на този комитет е, съвпада с мисленето на комисията и по-конкретно, както госпожа Бил преди малко каза, огромният потенциал за растеж и работни места на цифровия пазар по-скоро ни обединява, обединява подходите ни, отколкото обратното. Е, няма да коментирам отделните е, е, аспекти. Само ще кажа, че това съобщение бе прието през януари тази година. Много неща се случиха от тогава. Винаги се задава въпроса какво прави комисията а не какво прави в момента, а не какви планове има за бъдещето. И наистина в този момент, в момента работим във всички тези инициативи вече ще ви предоставим един средносрочен преглед. Това не е обичайната терминология, която използвате, но просто искам да ви кажа, че ще излезем с, началото на следващата година с един доклад за напредъка, постигнато по всички тези действия и стъпки, които комисията вече е изпълнила, предприела и а, те варират от а, защита, закрила на данните до аудио, видео и така нататък, широколентови и и други теми. Стрес теста, както каза госпоза, Бил, току-що много сериозно гледаме на това в комисията. Е, предаването на колети, на пакети, на пратки е много сериозен е, проблем. Ние споделяме е, загрижеността. Ви, е, комисията работи, е, провежда консултации с обществеността и резултата от тях обратна връзка скоро ще е факт. Е, така че работим вече за е, прилагане, изпълнение на това съобщение на практика. Също времено обаче прочетахме внимателно всички ваши предложения за промени, за изменения и ще ги е, отчетем е, и отразим в текста в максимална степен. Благодаря. Благодаря. Ние до голяма степен сме съгласни с вас за това, че трябва наистина да се е, работи по всички тези мерки, да се диша във врата на тези, които всъщност е, ги предвиждат, е, така че надявам се, че напредъка ще продължи е, и много ни се ще да видим тези, някои тези показатели да са включени в по-широките доклади, пространните доклади по единния пазар, защото те съдържат елементи от това. Е, досие. За нас е от голямо економическо значение това. Както знаем, е, в е, доклада това бе изтъкнено. господин Гостав Естадо ще, говори по този въпрос допълнително. Имате ли някакви заключителни коментари по господин Ариас? Господин председател, най-напред искам да благодаря за всички предложения. И се радвам, че комисията каза, че работи по темите, но аз смятам, че доклада няма да бъде излишен, когато бъде прият, защото много от нещата, които а, са заложени в него, ще продължат да са актуални и ще послужат при размишленията на комисията. А, господин Ариас естествено иска да даде своя принос за това. Това е всичко от моя страна. Благодаря. Right, well, um, we're going to have our next... Благодаря. На 10 октомври ще има обмен на мнение, където господин Ариас ще предложи компромисите и ще видим какви са становищата на другите комисии. Техният принос също е важен. Освен това, на, на 11 октомври ще гласуваме в комисията и в края на октомври в, в парламентарна зала, в пленарна зала. Имахме предишни дискусии, но мисля, че е необходимо да позадълбочим дискусиите по единия цифров, по цифровия единен пазар. Но може би ще обсъдим с координаторите за една такава възможност. Къде виждаме такава възможност за дискусия. Следващата точка е гласуване. Е, предвидено е за 5 без 15, но не всички колеги са тук. Така че предлагам да направим една кратка почивка за чай. То естествено може да си вземете и кафе, разрешено е. И така, кратка почивка и ще продължим в 5 без 15 с гласуване за европейски семестър за координация на економическите политики.

Uh, uh, welcome back everybody. Добре дошли отново. Преминаваме към кратко гласуване. Моля ви за внимание. Става въпрос за отбелязване на становището на нашата комисия по отношение на доклада, по който водеща комисия е комисията ЕКОН, докладчик е Жан-Пол Гозес. Темата е Европейски семестър за координация на економическите политики. Поради преместването напред на крайните срокове, нямахме време за номиниране на докладчик. Съответно, Координаторите помолиха да се изготвят позиции от името на политическите групи. Нямаме формално представяне на измененията. Някой ще каже ли нещо? Господин Шваб е тук. Ако някой от социалистите и демократите иска да коментира, ще има възможност. Господин Грек не е тук. Той работи усилено по това досие. Виждам, че и госпожа Туронен и господин Намбър също са внесли изменения. Иска ли някой да каже нещо преди да гласуваме? Господин Шваб поиска думата, ще му я дам и ако някой друг иска да коментира, също ще има възможност, иначе ще гласуваме. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на колегите Луи Грех и госпожа Тонен за е, това, че бяха така любезни и в последната минута е, отчетаха изменения на тяхното предложение. Е, това преди не беше възможно е, и това беше един пропуск в, в нашата група, за което се извинявам. Е, е, преди е, е, лятната вакансия имахме известен проблем по това, но сега това, че успяхме да направим тези изменения, това е нещо положително и това отразява становището на, груп, на комитета. Ние, беше ни прилагането на законодателството за вътрешния пазар е, всъщност до голяма степен е повлияно от отделните държави членки, но е, и е нещо много важно. За това благодаря много на колегите, дамата колеги. Аз съм съгласен с вас. По-добре обаче беше да процедираме така, вместо въобще да не си да дадем позицията. Координаторите се погрижиха елементите, свързани с вътрешния пазар, да бъдат включени в този доклад. Утре след обед ще обсъдим на заседанието на координаторите някои предложения във връзка с укрепването на вътрешния пазар. Може би ще предвидим и отделен доклад за да може нашата комисия да има координираща роля. Точно както комисията ЕКОН игра ролята на координатор по отношение на семестъра. Всички знаем, че трябва да се включат някои други елементи с по-широк характер в този дебат. Някой иска ли да каже нещо? Господин Де Йонг. Благодаря. Моята група не внесе изменение по този доклад. Искам да обясня защо. Проблема за Обединената левица е, че ние не приемаме европейския семестър сам по себе си. Ние смятаме, че справянето с разминанията в доходите, с безработицата е най-важното нещо. Ние нямаме затруднение с вътрешния пазар. В контекста на европейския семестър, но този доклад е, не е приемлив за нас и ето защо ние нямаме изменения. Аз ще гласувам против доклада в настоящата му форма. Искам да кажа на колегите от комисията, че поставянето на ударението върху единния пазар в контекста на економическото управление не е нещо, на което се противопоставяме. Председателя, аз съм сигурен, че вие ще дадете вашето становище на заседанието на координаторите. Да видим сега какво ще стане с гласуването. Помолих колегите да си донесат картите. Надявам се, че са го направили. Ако се наложи, ако не е ясно кой как гласува, ще използваме електронно гласуване. Започваме. Първо, изменение 4 на госпожа Туронен с устно изменение, предложено от НП. За, против, приема се. Изменение 5 на госпожа Туронен. За, против, приема се. Няма да казвам въздържали се, в случай, че някой е, иска да го направи, трябва да ми каже. Господин Дайон, вероятно ще е въздържал се 6 за, против, приема се номер 7 на Турунен за, против, приема се 8 на госпожа Турунен за, против, приема се номер 9 на господин Грех за, против, приема се номер 10 на господин Грех за, против, приема се тук се включва и устното изменение, което виждате. Номер 11 на господин Грех за, против, приема се.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 против и двете бележки се приемат. Преамбилни точки, изменение трето, за, против, приема се. Доста лесно минахме през процеса на гласуване. Сега електронно гласуване, окончателно гласуване, за да имаме точните цифри. Начало на гласуването. По становището на нашата комисия. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 гласа, 27 гласа всъщност за, един глас против, въздържали се няма. Благодаря. Ще се опитаме да прокараме нашите изменения във водещата комисия. Искам да благодаря най-вече на колегите Турнен и Мандерс за техната работа. Ще разгледаме новата процедура на следващото заседание. Така приключваме по тази точка. So if I could ask anyone who's ако някой иска да си тръгне след гласуването, моля да го направи тихо, за да преминем към следващата точка.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 Um, и така, госпожи и господа, нека да преминем към следващата точка. Ще обсъдим нашето становище относно доклада наречен политика в областта на конкуренцията за 2011 година. Водещата комисия тук е Комисията по економически и парични въпроси. Докладчик е господин Санчес Преседо. Докладчик по становище е господин Андреас Шваб. Госпожа Прендергаст замества май докладчика в сянка или не? Или сте докладчик в сянка? Госпожа Прендергаст замества господин Коферати. Господин Хацимаркакис е тук. Той е докладчик в сянка от името на либералите. От зелените няма представител господин Де Йонг е от Обединената левица, господин Билан е от Екара, те са докладчици в Сянка. Това е важен доклад, когато господин Алмуня ни гостува преди известно време. Той говори по потребителските аспекти на областта на конкуренцията. Господин Шваб работи усилено. С удоволствие му давам думата, за да очертая основните въпроси в това становище. Благодаря, господин председател. Благодаря за въведението. През миналите години госпожа Шлиефов спеше, е, изготвяше становищата, а сега аз поех тази функция и докладът за правото на за конкурентоспособността през 2010 година бе публикуван за 40 път. Аз тогава бях докладчик. Имах доста предложения за изменения по този доклад, за доклада за развитието на конкуренцията. И смятам, че този доклад изглежда тази година, изглежда по-интересно, по-кратък е и се е фокусирал върху най-важните аспекти, които са от специален интерес за нас, депутатите, а и за гражданите. Мога да кажа, че предложенията а, послужиха за вдъхновение на комисията и това е доста положително. В а, пресата бяха споменати най-важните теми, особено разследването за Либор и за слаповете за кредитно неизпълнение. ние ще имаме специален доклад за слаповете. Докладът е много добре изработен, особено, що се отнася и за едината зона за плащания в евро. Господин Ариас изготви доклад, знаем, говорихме по него преди малко. Там се засяга и въпроса за, електронното обработка, за електронната обработка на плащанията. Тук също въпросът се засяга, защото той е свързан с конкуренцията, естествено. Комисията също работи по въпроса. Става дума тук за стандартизацията на плащанията. Според комисията тук има много има една възможност за укрепване на конкуренцията и аз приветствам тази инициатива от страна на комисията. Има някои акценти, които се подемат и от комисията. Сега един въпрос от правото за потребителите е много важен тук и е важен за Комисията по економически въпроси. А, този въпрос се осветлява и от господин Пресидо. Ще говоря за това малко, след малко. А именно, как да се случва рекапитализацията на европейските банки. От гледна точка за единия пазар, това не е важно. Сега, дали въпроса трябва да се засяга в доклада или не, това е отделен въпрос. Интересни са и, и, и е, предложенията на комисията за държавната помощ. Мисля, че тези предложения на комисията за държавните помощи са важни. Те трябва да бъдат засегнати а, в доклада, като, а именно в пресечената точка с, обществените поръчки. А, чрез тези пакети за държавни помощи се, се цели създаване на програми за възстановяване на економиката. Въпреки това, трябва да кажа, че загриженост буди увеличаване на средствата за публичния сектор. Не зная до каква степен ще може да се осъществи консолидацията на бюджетите. Тук имам предвид социалните услуги, бюджетите за болниците и така нататък. Тоест, до каква степен правното основание за държавните помощи ще остава в сила. Господин Санчес Преседо се спира и на въпроса за роуминга и за енергетиката, а именно, че и там трябва да има по-добра конкуренция. Господин председател, основните насоки на конкуренцията са заложени в това, че не бива да има монопол в рамките на единния пазар че единия пазар функционира и трябва да се развива в името на потребителите. Това е основния принцип. И отделните примери, които засегнах, мисля, че трябва също да отразяват този основен принцип. До 8 октомври ще бъде, създаден, ще бъде изготвен един проект от доклад в нашата комисия, ще бъде представен и преди коледа би трябвало да гласуваме по него. Така че с удоволствие и с интерес очаквам вашите коментари и предложения. Благодаря. Well, your, um, your I... Благодаря за вашите коментари. Има много интересни аспекти, които бяха засегнати. Имаше и някои а, пропуски в доклада на господин Санчес, които също бяха засегнати. Госпожа Прантегаст има думата. Thank you very much, uh, Mr. Harbour. That's... On behalf of Sergio Cofferati. Благодаря. Аз замествам колега. Той казва, че конкуренцията дава естествено голяма възможност за развитие на вътрешния пазар от обща перспектива. Виждаме колко много неща трябва да се направят за един е, добре функциониращ прозрачен пазар, е, в който да се вземат предвид и правата на потребителите, правата на потребителските организации. В момента няма правна система за обезпечаване на щети по смисъла на, конкурен... на конкурентоспособното право. Няма обещетения. Ние може да мислим за различни фондове, например фонд, който, от който да се покриват такива обещетения, възникнали в рамките на трансграничната търговия. Трябва да имам, трябва е, правата на потребителите да са защитени адекватно. Мониторинга е много важен, а именно и за новите сектори на дейност. Надзора е от изключително важен, например, на електронни, по отношение на електронните плащания. Може да засегнем и други аспекти, но мисля, че може да работим заедно с господин Шваб и да изготвим едно общо становище от името на нашата комисия. Благодаря, госпожо Брандеркас. Господин Хацема, как си има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че след 20 години единен пазар могат да се изкажат и някои критични пунктове. Доклада казва, че економическата криза, в която се намира Европейския съюз, може да бъде преодолена, но съвсем бавно. Но доклада не казва по какъв начин ще, ще трябва да функционира или именно няма да функционира в единия пазар. И може би Именно благодарение на нефункционирането на пазара се задълбочава економическата криза. Докладът не се спира на тази проблематика. Например, не се говори за ниския лихвен процент, който е на лице след въвеждането на еврото. Така се създадоха ефтини пари в периферните страни, така наречените пиксови страни. Тези е, взаимовръзки не се осветляват достатъчно добре в доклада, а според мен те трябва да станат ясни за, специално за нас, е, европейските депутати. Един принос е, за, за единия пазар би трябвало да бъде да се да и, е, един принос би, би, би, би, би трябвало да бъде един добър баланс на всички държави членки. Добри платежни баланси на всички държави членки. В такъв случай обаче, ако има нарушение, би трябвало тези нарушения от на държавите членки да бъдат оповестени. Ето едни положителни примери. На, например, Люксембург и Германия, негативни примери Гърция и Испания. А комисията обаче не дава инструмент за, за такъв един анализ. Е, доклада прави една моментна снимка и не прави изводи. Тук трябва да поработим. Трябва да поработим, ако искаме акта за единния пазар да има истински успех. Е, за някои той има успех, но не за всички участници. Международната организация за труда казва, че в, че в Намибия има най-голяма безработица и след нея се нареждат Испания и Гърция. Тоест на... в световен мащаб Две държави членки на Европейския съюз се нареждат с най-висока безработица и то с 20 години след съществуването на единния пазар. Най-голямата четвърта по големина рецесия в света се наблюдава в Гърция след 20 годишното съществуване на единния пазар. Явно е, че нашите инструменти трябва да бъдат подобрени. Е, ние имаме възможност да регулираме финансовите пазари, имаме възможност да използваме различни инструменти и трябва да ги използваме. Ето защо много се надявам, че ние може като парламент да обединим усилията си и апелирам към докладчика да работи с колегите да включи аспектите на е, да, да включи финансовите аспекти. Ето, говорим за европейския семестър. Имаше някои държави, които е, не, не подкрепят създаването на един фискален съюз. Може би сега е момента да преодолеем тези пречки. Защото а, функцията или лошото функциониране на рейтинг, рейтинговите про, агенции, например, е един от проблемите. Спомням си как по случайност как по случайност Франция бе деградирана от, финанс... от, е, от, от е, рейтинговите агенции за 2 часа. За 2 часа бе понижен рейтинга на Франция. Тук виждаме, че е, от този пример се вижда, че нещата в Европа не функционират така добре, както сочи доклада. Благодаря. Thank you very much, Mr. Благодаря много, господин Макакис. Е, сега господин Била от е, е ИСР. Няколко неща ще засегна от името на господин Фокс, докладчика в Сянка. Основният момент е необходимостта от цялостна пълна политика за общия пазар, Комисията трябва да бъде насърчена е, в това, което е постигнал вече, подпомагайки потребителя. Но, разбира се, прилагане на законите за конкуренцията не могат да намалят е, негативните аспекти от економическата криза. Европа има нужда от прозрачни, новаторски прозрачни новаторски и отворени финансови пазари. Липсата на прозрачност именно доведе до финансовата криза, особено по отношение на деривативите и извън борсовите е, деривати. Е, това рискува да подкопае конкурентоспособността. Е, прилагане на законите за конференцията е, всъщност помагат за постигане на други дългосрочни цели, подпомагане растежа, е, създаването на работни места и конкурентоспособността в дългосрочен план. Това е основен двигател за новаторството и фактор за производителността конкретната политика насърчава и тласка към най-ефективно използване на технологиите и ресурсите. против антитръстовото законодателство, против антимонополното законодателство също работи в тази посока. В това отношение трябва наистина да подпомагаме малките и средни предприятия, тъй като те са основните двигатели на растежа. Благодаря. Благодаря, господин Гиом накрая последния докладчик в сянка от политическите групи. Ако някой друг иска, има думата. Благодаря, господин председател по конкуренцията има три е, вида а, е, нарушения. Едната е са от страна на правителството, другата е в взаимодействието между предприятията и потребителите и накрая а, отношенията между самите предприятия, между бизнесите. А, наистина в докладите а, се споменава, доклад доклада се споменава, че трябва да имаме равнопоставеност, да не се подкопава, да не се изкривява конкуренцията. А, мисля, че е по-интересно е обаче да се говори за е, връзките с потребителя. Например, е, усилието да се открие кой телефона на компанията, с която има бизнес, което, ме, което не се овенча с успех. Ето това е едно от нещата, които този комитет трябва да а, има предвид. Другото е прозрачността, същия вид конкурентност да се отнася до различните пазари, включително енергийния. А, ще ми се някои от тези неща да бъде засегнато в доклада. В Нидерландия, пък и в други държави, сигурен съм, се говори много за цената на наркотиците. Все още има огромни... Лекарствата, извинете, лекарствата все още има огромни, лекар, огромни разлики между ценообразуването в отделните държави членки. ако решим, че ако не, не бива да допускаме лекарствените препарати да са много по-ефтини в една държава в сравнение с друга. Uh, сега uh, да вземем uh, медийните компании и колко е, са те на брой е, е, радио и телевизионните компании. Има огромна концентрация на такива. Това ли е конкуренцията, която и трябва да има в Европейския съюз? или по-скоро множество предлагащи, оператори предлагащи услуги. Е, една е, компания, която се разраства твърде много, е, като General Motors в САЩ води до... Не би ли трябвало да, да, да участниците в пазара да играят по едни същи правила? В Нидерландия напоследък се говори за много за монопола на големия супермаркет Алберт Хайн, който а, сключва договори, а, според които а, прави отстъпки 2% върху големи поръчки е, за хранителни продукти. Е, такова нещо не би трябвало да е, се случва. Това означава, че нещо в пазара не е наред. Е, така че ми се ще и подобни проблеми да залегнат в е, нашето становище. Благодаря някой друг, господин, госпожа Вайл. Няколко думи е, преди да е, прехвърля е, думата. Извинявам се, че не приветствах две неща, госпожа е, те Брупс, съжалявам, че не ви е, разпознах, наистина виждали сме се по заседания, но не забелязах присъствието ви. А, сега, от последното, което казахте, една от сферите, които занимава този комитет е, е, споразумение за дистрибуция и е, селектиране, избиране на, на дистрибутори е, и съответно общите правила. Е, е, Спомните си, че когато се преразлежаха тези правила, трябваше Комитета за клиническо управление да бъде убеден да проведе изслушване, защото беше добре да се чуе е, обратната връзка от потребителите. Знае, че комисията е изработила един документ, е, насоки за приложение на тези нови правила, особено при автоматичните, автоматизираните услуги, където трябва да сме сигурни, че наличността на информация е, е от факторите, който е, поддържа конкурент конкуренцията. Е, в, е, това не се съдържа в доклада на Комитета по економически е, въпроси. Отново най-важното е да се гарантира прозрачност и там. Да. Това се е, свързва и с казаното току-що за веригата на доставки, големия брой потребители и как е, се управляват е, тези процеси. Е, ние работим активно по бъдещето на пазарите, потребителските пазари. Имам, ще, очаква се съобщение от Генерална дирекция Март за потребителските е, пазари. Това са, е, ще има съответно тексти за е, веригите за хранителни продукти. Мисля, че това ще добресе към анализа, който се съдържа в годишния доклад, защото това са потребителски аспекти, от които, които ни занимават определено. Е, някой друг е, желали да дигне думата? Вероятно госпожа Бром ще е, коментира показаното до тук, след което ще дам думата отново на господин Шваб за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Извиняваме се, защото не бяхме в началото на дискусията тук. Миналата година беше година на сътресение за финансовите пазари, за економиките на държавите членки. Комисията смята, че политиката на конкурентоспособност е част от отговора, от решението и намирането на път към възстановяване. Доклада представя един нов формат, едно ново съдържание. Искаме да се опитаме да обясним по-добре приноса на конкурентността към възстановяването. В доклада сега не се споменават всички интересни досиета, по които работихме миналата година. Ние се опитваме да поставим ударението на три теми финансовите услуги, сектора на храните и на транспорта. Теми, които са актуални. Опитваме се да обясним не какво е направила комисията миналата година, а защо се е намесила и как политиката на конкурентоспособност допринася за благоденствието на гражданите и за европейската економика. От това, което чух, и възоснова на чутото трябва да каже следното. Комисията се опитва да разбере е, какви точно са щетите, какви точно щети се нанасят на потребителите. Ние работим по темата. Ще има предложение до края на следващата година. всички теми, свързани с обещетенията, с колективните обещетения и искове, са важни. Да се надяваме, че до края на следващата година ще има приемане на законодателен текст. Вътрешния пазар е много важен. Това е целта на всичките ни действия Ние нямаме правомощия да действаме сами. Надяваме се, че ще подкрепите инициативите на комисията. Ще има съвсем скоро инициативи, свързани с завършването на единния пазар. Сектора на храните беше споменат като един от трите приоритета, трите теми, по които даваме информация. Чух какво казахте за отношенията между компаниите. Има много други теми, по които всички институции работят заедно. Ние работим по отношение на връзката между компаниите. Освен това, Съществува една европейска мрежа, наречена ECN, мрежа в областта на конкурентоспособността. Комисията изготви доклад през май тази година. Там се споменават причините за недоволството, поставят се въпроси във връзка с цените на храните през последните няколко години. Това са коментарите от моя страна. Благодаря за думата. Благодаря. Мисля, че новия формат на доклада е добър. Знам, че господин Санчес Преседо говори по някои аспекти на формата. Господин Шваб има думата. Благодаря, господин председател. За да поясна, ние в нашия доклад можем да вземем позиция само, отношение само към темите, които се съдържат в тази, тази годишния доклад за правото за конкурен, конкурентно право, което имат права връзка с е, общия е, пазар. Е, има много други интересни теми, но е, това е, е, този парламент не може да се занимава с всичко. Е, е, ето защо е, ще отговоря, ще се предоставя на представители на комисията, че конкретното право дирекцията за конкуренция е единствената, която не се занимава с преки действия. Тя е единствената всъщност, която е, може. Тя има много широки рамки на действие и тя може да решава да, как да действа. Ето защо това е една от най-ефективните активните е, структури в Европа до сега, е, тя е, има средствата да прилага правилата в, е, е вътреш, на, на общия пазар. Тя има много широки правомощия за това. Е, е, аз съм напълно съгласна с а, е, това, което се каза, че трябва да работим а, е, не само а, е, конкурентното право да ни бъде а, а, мащаба, но а, да засилим а, поначало да си издействаме по-силни позиции в общия пазар. Второ, потребителя в конкурентното право а, има различна позиция. А, е, чрез е, подбора на дистрибуторите в е, е, както е, спомена един от колегата, както и във въздушния транспорт. Е, това не засегнах в водните си думи. Там също стоят редица в открити въпроси. Комисията през миналата година и по-конкретно в правото за товари, товарен въздушен транспорт, там също глоби и наказа с финансово финансови санкции, е, създаването на картели. Е, е, разбира се, тя действа много ефективно и в случаи на злоупотреба с доминантна, доминираща позиция. Това са наистина така, върху това е поставено ударение в доклада, но, както каза колегата, госпожа, колегата Бренда Гаст, благодаря за нейния коментар. Ние ще е, се опитаме всичко това, което се каза, да обединим и да, е, в е, нашата позиция, за да може да бъде отразено в доклада. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Вашия доклад, господин Шваб, ще бъде даден за превод на 8 октомври. В комисията ще разгледаме на 5 и 6 ноември. Крайен срок за измененията 27 ноември. Доста време ви даваме. На 17 декември ще обсъдим измененията. Ще гласуваме в комисията на 18 и ще дадем а, нашето становище на ЕКОН през януари. Очакваме с нетърпение вашия доклад, вашето становище. Благодаря на госпожа Бромс и на другите представители на комисията за това, че дойдоха. Малко напред сме с времето. Искам да видя дали всички докладчици са тук за следващия доклад. Колегата от комисията е тук. Добре е дошла. Ще говорим по измененията относно директивата във връзка с договорите за потребителските кредити. Комисията в момента преразглежда действието на тази директива. Комисията трябва да направи това по силата на графика, зададен от нашата парламентарна комисия. Още преди 2004 година имаше комисия по вътрешния пазар и по правни въпроси. Аз тогава работех по тази тема, както и госпожа Рюле. Става въпрос за доклад, принос към работата на комисията. Колегата от комисията може да ни каже какво се случва с работата по преработката, прегледа на тази директива. В началото ще дам думата на нашия докладчик госпожа Колин Ланген. Тя ще представи внесените изменения. Госпожа Прендергаст е тук, господин Маркаки, ще замести господин Бушой. Госпожа Руле е тук, аз съм докладчик в сянка от името на моята група. Господин Де Йонг си тръгна, той също е докладчик в сянка. Нека да чуем госпожа Колин Ланген, госпожа Прендергаст и другите докладчици в сянка и след това ще чуем и комисията. Господин председател, Както бе вече казано, става дума за директивата за потребителските кредити. Аз на 7 юли 2012 година представих доклада. Имах две цели да укрепим защитата за потребителите и да установим един е, по-добър пазар в трансгранична перспектива. По принцип, може да кажем, че е, трансграничните потребителски кредити са около 2%, т.е. нищожен дял в Европа. Защо е това е така? Защото доста малко финансови е, институти дават такава услуга. Причина за това за правната несигурност, економическата криза в същите лични контакти с финансови институции. Един основен проблем беше е, две, две годишния период за приложение, а процедурата е много сложна. Тя трябва да бъде одобрена от националните законодателни органи и от националните финансови институти. Времето за това беше доста късо и за това аз предлагам един срок за приложение е, от три години. Освен това, е, стандартната информация, която предварително, преди подписването на договорите за потребителски кредити трябва да се а, предлага. А, друг проблем са годишните лихви Комисията смята, че не трябва да има правно обвързващи критерии. Според нас е, трябва и е, правните инструменти да се прилагат идентично. Това са едни от основните проблематични въпроси. И така, отново споменавам, че срока за приложение на директивата е, беше проблематичен. Видяхме, че това е проблем още през 2011 година, когато комисията направи преглед на статуса на приложение на директивата. Оказа се, че потребителите не са достатъчно добре защитени. Господин председател, това бяха основните елементи от моя страна. Имаше 24 29 предложения за изменение. Благодаря ви за отворената и честна дискусия по отношение на предложенията за изменение миналата седмица в Страсбург. Видях, че има някои нови аспекти по отношение на обменния курс, на кредитното право. Аз Самата имам някои предложения за изменения, ще ги представя на срещата с докладчиците в сянка, но се надявам, че ще постигнем компромис. Две изменения засягат определени въпроси. Това са изменения 17 и 21. Това са въпроси за комисията. Изменение 17. Смятам, че то трябва да бъде подслонено в член 14, но може би е, първо трябва да се допитаме до комисията. Сега по отношение на, 20, е, на точка 21, на изменение 21, е, там става дума за допълнителните разходи. Това е предложение на госпожа Прентергас. Там също трябва да чуем комисията. Някои изменения не са приемливи, а именно когато се опитват да взривят приложното поле на директивата и се опитват да преосмислят цялата концепция на директивата. Например, финанс, надзор на финансовия пазар или хипокредитите. Не смятам, че е, трябва да се разширява приложеното поле на директивата. Смятам, че ни трябват и ясни рамкови условия. Ако е правилно, че повече от 2% е дела на трансграничните потребителски кредити, то тогава няма нужда да правим допълнителни правила, които предварително да ограничават съществуващите правила. И така, за това предложих да размислим на спокойствие по изложените проблеми. Важно е да не пипаме за момента директивата такава каквато е. Трябва да обсъдим проблематиката с докладчиците в сянка и по-специално да говорим за предложенията за изменения, които искат да разширят приложното поле на директивата. Както казах, аз подчертавам, приложното поле не, на директивата не бива да се пипа. Само така банките могат да извлекат полка от това, до което, е, което се е случило до момента. Само така може да увеличим доверието на потребителите в сектора. Само така може да увеличим тези 2%. Становището на ЕКОН, за него също искам да е, говоря накратко. Е, там също се казва, че половината от измененията могат да бъдат прияти, но че не бива да се взривява приложното поле на директивата. Благодаря. Well, Благодаря за вашето ясно обяснение относно процедурата. Сега ще дам думата на госпожа Прендергаст, която е внесла редица интересни изменения. И имате достатъчно време, за да представите вашата позиция. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Колин Ланген за усилията. На заседанието на координаторите постигнахме споразумение да подчертаем правилното приложение на директивата за потребителските кредити. Искам да поговоря по моето изменение 17 и ако може да чуем позицията на комисията. Има известни притеснения във връзка с това, кога един потребител купува от един магазин и кога това се счита за пряко участие на потребителя, кога има право на отказ, на отказ, кога има налагане на такси в тази връзка. Благодаря. Искате ли да обсъдите някои други изменения от ваша страна. Госпожа Прендергас, ще чуя реакцията на комисията. Мисля, че ще имаме възможност да поговорим по измененията. В края на тази седмица е, мисля, че ще продължим работа. Така или иначе сме постигнали голям напредък. Благодаря. Госпожа Руле. Не, извинявам се, господин Хачимаркаки е се първи. Госпожа Руле започва. И аз благодаря на докладчика за Продължете. Благодаря докладчицата за добрата съвместна работа и предложенията. Наистина въпросът за чуждата валута беше важен за нас, защото в някои държави членки имаше проблеми с това. Въпросът на госпожа Пендагас не съм сигурна дали това е погрешна практика в момента или, е, или самото приложение е погрешно. Във всички случаи е, в полоса на услугите е, се, трябва да се, се изключва излично от Европейската правила, но до голяма степен мисля, че това, което сме направили е на верния път и аз подкрепям госпожа фон Ланген. Няма смисъл след промяната на директивата да се е, е, е, след като тя току-що започва да се прилага и няма достатъчно опит на трупан, е, пък и приложното и поле е относително е, ограничено, това би, ако изменения в нея биха объркали повече тези, които трябва да ги изпълняват, да изпълняват, отколкото обратното. Но наистина благодаря за доброто сътрудничество и за доклада. Благодаря, господин председател. Господин Бушой ме помоли да го извиня тук. Е, тук става дума за е, аз съм съгласна с изложеното от госпожа е, докладчицата. Е, тя каза, че групата има подкрепа на групата. Това, което ни интересува е по-добрата информация при трансграничните получатели на кредит, а именно за една европейска система за информиране за потребителски кредити. Бихме ли, какво може да се направи за по-доброто разбиране на условията за такива кредити? Докладчицата е, не предвижда, е, е, не се стреми към ревизиране на, на директивата, доколкото разбирам, а всъщност по-добро и по-коректно прилагане на директивата. Няколко коментара и от мен, е, тъй като е, докладчика Сянка е от моята група, пък и работих в първоначалното предложение. Мисля, че е, доклада на госпожа Колин Ланген е, отразява до голяма степен моите собствени възели по предложението, защото ако погледнем цялата налична информация, тран, трансграничният пазар за потребителски кредити е страшно слабо развит. Много причини има за това, свързани с доверието у потребителите преди всичко и някои е, е, случаи е, като заеми, които могат да се вземат в различни валути. Това може да бъде обхванато от някои от разправите по информиране, например. Но показаното до тук на този етап наистина това е, този потенциален пазар е на много рано степен на развитие. Приложението, прилагането, изпълнението на тази директива е много неравномерно и наистина разбирам подхода на комисията да търси отговорност от държавите членки, но те, те, е, те са отговорни за е, кредит върху за, им, е, за купуване на имущество и така нататък. Всъщност ние имаме вече конкретни елементи, свързани с закупуване на кредит на имущество и жилища за живеене и така нататък. Нищо ново няма. Отбелязах си че има спорове относно това до каква степен тази информация се предлага на потребителите достатъчно ясно, доколко те разбират тази информация. Тук се постави въпроса за това какво е нелоялно е, поведение от страна на, нали, на партньорите. Спомена се, че важно е директивата да не, да не отразява и да не се получава дублиране с други е, инструменти. Е, това са неща, които са обхванати от е, нелоялните търговски практики. Дори при ценообразуването на продукти също много от нещата вече са разписани. Всичко това е важно, но а, ясно е едно, че потребителския кредит е на сфера, в която за хора в нужда, например, които разчитат на заеми, е, на краткосрочни кредити и така нататък, е, или кредити за месечни. Е, за тях това е отрешаващо значение и трябва да сме сигурни, че това ще става по един законен, законосъобразен и регламентиран начин. Е, да не е, създаваме пространство за е, частни заемни къщи, финансови къщи и така нататък. В някои държави такива много трудно създават проблеми, които трудно се решават в, с подобни заведения. Т.е. директивата, директивата обхваща голям диапазон от кредитни институции и наистина става дума за информиране на потребителите, би трябвало е, ако, ако е, потребителя не е добре информиран за кредитни, креди, е, кредитния рейтинг на тези институции, това е, прави избор му недостатъчно информиран. Е, наистина, доставчите на кредит трябва да действат с много ясни, при нас, много ясно разписани условия, с добре обучен персонал. Това са неща, които не могат да бъдат е, е, е, разписани в законодателството, но трябва регулаторния орган да следи за тях. мисля, че докладно госпожа Коле Ланген ще отговори на всички тези въпроси. Сега ще поканя госпожа Лесовска от комисията да коментира и да ни съобщи къде е стигнала комисията по този преглед. Госпожа Okay, so, uh, first... Uh, и така, в началото, ако може да споделя общото си впечатление относно функционирането на директивата на практика и какво правим сега, както и какви ще бъдат следващите стъпки. Споделяме виждането, че има голям проблем с изпълнението и прилагането на директивата на практика. Госпожа Колин Ланген спомена проблема за СВИП. Ние открихме някои елементи. Сега правим пазарно проучване и сме по средата на работата, но вече знаем къде са слабите страни. Вече сме предприели някои стъпки. Имаше коментар, на пример по отношение на проблема относно хармонизираните правила за изчисляването на годишните проценти. През ноември миналата година се промени приложението, свързано с изчисляването на таксите. Открихме, че има нови продукти, които трябваше да се покриват от съответните разпоредби но не бяха покрити. Държавите членки имат време до края на годината да приложат тази директива. Ще видим какви ще са резултатите. Тази година през май публикувахме насоките относно цялостните разходи по кредита и изчисляването на така наречените APR. Даваме информация тук. Има насоки, мисля, че те ще са полезни за националните органи. От следващата година нататък смятаме да развием информационни компании относно това как да се прилага APR. Това ще бъде образователна кампания в някои държави членки по най-слабите елементи. Както се предвижда в член 27 от директивата, предвиждаме да има цялостен доклад по отношение на прилагането на директивата, най-вече когато става въпрос за проценти, прагове и пространството за маневриране на държавите членки. Опитваме се да създадем цялостна представа за това как функционира пазара и какъв е обхвата на трансграничните продажби. В момента нямаме конкретни данни. Много е трудно да се уточни какъв е обхвата на трансграничното заемодаване. Защото често потребителя не осъзнава дали става въпрос за Национална банка по чуждо име или става въпрос за банка, която действа в друга държава. Съответно, в момента няма основания за промени в директивата. И не възнамеряваме да предлагаме такива, защото сме на твърде ранен етап. За някои държави членки е, са минали само една или две години. Много е рано съответно да се каже какви са резултатите, за да има и предложение за промени. Написала съм си някои конкретни въпроси и искам да отговоря. Първо, по отношение на изменение 17. Става въпрос за разходите във връзка с оттеглянето от споразуменията и правото на отказ. В член 14 от директивата, 14 алинея 3, ако не се лъжа, ясно се казва, че единствените искове на кредитора могат да бъдат свързани с лихвата до момента на оттеглянето. Всички други плащания, такси, комисионни и така нататък, оратора прекъсва. Един а, а, детайл тук, една подробност. Онова, което не се възстановява са таксите към публичните органи, които се плащат от кредитора. Всички останали елементи обаче трябва да се възстановят на потребителя. Освен това, преамбилна точка 23 казва, че правото на отказ е право без от него да проистичат санкции за кредитополучателя. Имаше и въпрос свързан с по-доброто информиране. В трансгранични случаи и по-доброто разбиране относно кредито получателите във връзка с това какво ще стане, когато има начисляване на лихви в чужда валута. Риска не може тук да бъде 100%. Не може винаги да се предвиди дали ще се случи е, нещо или не. Трябва съответно потребители да получава информация за това какво може да стане в различни ситуации. В различен контекст, когато има различни условия в действие. Не съм сигурен дали съм дал отговор на всички въпроси и коментари. Това съм си записала. Някой има ли друг въпрос, казва председателя, нещо, което не е получил отговор? Мисля, че всички са доволни. Нещо в заключение, може ли да кажете какво става с работата по проучването и какво ще се прави по промяната на дегатирилта. Ще дадем доклад, в който ще има представяне на резултатите от проучването и проверката за това как се транспонира директивата. Това ще стане до май следващата година, като се казва в член 27 от директивата. И разбира се, ще изготвим и нашите вътрешни проучвания във връзка с доклада. Um, been... Благодаря наистина. Това беше една много интересна дискусия. Госпожо Колин Ланген, вие имате думата за обобщение. Съвсем накратко, радвам се на това, което каза госпожа Лисовска по отношение на изменение 17. Аз също така разбрах член 14.3, че това, което се разбира за добро в Великобритания, не отговаря на директивата. Е, сега имаме малко яснота. По отношение на информационната система, приемаме изменението на господин Позой. Мисля, че ще говорим с госпожа Прентекас допълнително. за да постигнем единство по нашите становища. Благодаря. Ще гласуваме в комисията на 11 октомври и ще на 10 ще обсъждаме компромисите, ще е, дали имаме становището от Комисията по економически въпроси? Имаме. Имаме го. Ще трябва да го вземе и него предвид. И през ноември ще гласуваме в пленарна зала. Имаме явно доста време за работа по това досие. И ще, естествено, когато комисията ни спрати допълнителен доклад, ще успеем да излезем с допълнително становище. Благодаря. Благодаря ви за днес. Утре ще се видим в 9 часа отново. Ще говорим за обществените поръчки, първите изменения и ще говорим от 10.30 до 12 за изпълнението на директивата относно командироването на работници, т.е. от 10.30 до 12 ще чуем експер, експертни мнения, ще говорим и за е, обществения сектор, информацията в обществения сектор. Това е доклада на господин Църковски и ще говорим по доклада ГАЛО за трансевропейските телекомуникационни мрежи. Благодаря за днес.